Good afternoon, ladies and gentlemen. Още веднъж добър ден, госпожи и господа, е, в началото на следобедното заседание, което откриваме сега. Надявам се, че и колегите, които още не са в залата, скоро ще се появят. Предстои ни много интересен дневен ред за следобедната част от заседанието ни днес. За мен е удоволствие да приветствам министър Плумп, министър на Румъния. Румъния пое председателството на Европейския съюз на 1 януари тази година. И днес ние ще имаме удоволствието да чуем нещо повече за приоритетите на румънското председателство и да обсъдим регионалното развитие и регионалната политика с министър Пламп. Ще процедираме по обичайния начин. Ще дам първо думата на госпожа министъра, а, а след това членовете на нашата комисия ще имат възможност да задават въпроси и министърът ще отговори на въпросите ви. И така, вие имате думата, госпожо министър. Благодаря, госпожа председател, уважаеми членове на Европейския парламент. За мен е удоволствие да бъда днес тук с вас и да ви представя приоритетите на румънското председателство на, Евро... на съвета на Европейския съюз. Много ви благодаря за това, че ми давате тази възможност. Програмата на румънското председателство желая да допринесе съществено за дневния ред в политиката на Европейския съюз. И това се отнася и до кохезионната политика. Контекста в който ще проведем нашето председателство, е много, изпълнен с много предизвикателства. Е, съществуват е, много въпроси, които вълнуват е, и гражданите, и правителствата. Същевременно, колкото и да сме амбициозни, ние сме реалисти в нашата програма като председател на съвета. Е, в рамките на нашето председателство ще се състоят и изборите за Европейския парламент. Същевременно е, ще продължим с трудните преговори по многогодишната финансова рамка, е, преговори, които едва ли ще приключим по време на нашето председателство. Стараем се да бъдем ефективни, да постигнем успех по важните досиета и да изградим основите на съгласието. Ние желаем да посредничим при постигането на консенсус по отношение на европейската политика. Нашето председателство е ориентирано към гражданите – ще работим и по законодателни, и по незаконодателни досиета, за да постигнем е, осезаеми резултати е, от гледна точка на гражданите на Европейския съюз е, и да доближим работата на европейските институции до гражданите. През май ще има среща на върха в Сибио и се надяваме, че тогава ще постигнем вече действителния напредък по отношение на европейския проект. По вече сближаване, повече демокрация в Европейския съюз. Това бихме желали да бъде резултатът и също времено ние се нуждаем от е, повече е, сплотеност, повече сътрудничество между държавите членки, както по отношение на економиката, така и по отношение на социалното и териториалното сближаване. Нашето мото е, е динамичен, силен, е, будещ доверие съюз. Е, нашите приоритети е, в незаконодателната сфера всъщност се опират на няколко стълба. Европа на конвергенцията, Европа като глобален актьор, Европа на общите ценности. Ние се съсредоточаваме върху първия стълб – защото има редица законодателни досиета, които са от ресора на вашата комисия. Надяваме се, че а, е, няма да има губещи и печеливши, а че това ще бъде от полза за всички, което ще се постигне в тази сфера. И ще се а, е, намалят и заличат постепенно различията в економическото развитие и степента на развитие изобщо. Румъния би желала Европейският съюз да бъде един силен глобален актьор в тази сфера. И за това нашите основни приоритети са свързани с кохезионната политика и законодателния пътек, пакет в тази сфера. Най-вече по отношение на многогодишната финансова рамка когато става дума за разпоредби, е, свързани с намаляване на административното бреме, с е, гъвкавостта, с пропорционалността. Е, насърчаваме комисията да работи по тази линия, за да може Европейският съюз и нашата кохезионна политика в частност да бъде по-ефективна за гражданите. Опираме се на напредъка, постигнат по време на австрийското председателство и ще продължим, естествено, без да допускаме забавяне, е, да работим по кохезионния пакет е, и е, рамката, регулаторната рамка във връзка с общо приложимите разпоредби. Ще продължим преговорите динамично, така че да се постигне съществен напредък е, в преговорите между Европейския е, парламент, комисията и съвета и така е, надяваме се законодателният пакет ще бъде прият сравнително бързо, така че да гарантираме една стабилна политика в периода след 2020 година. По отношение на регламента за общо приложимите разпоредби, ние е, отчитаме напредъга, който е постигнат от австрийското председателство е, в рамките и на разговорите по МФР. Така че ние ще продължим е, с преговорите е, по останалите 6 е, е, блока финансовата подкрепа за фондовете, финансовото управление, мониторинга, оценката, комуникацията, видимостта, определения, предмет и финансова рамка. По отношение на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Румънското председателство ще продължи обсъждането на базата на постигнатото от австрийското председателство и се надявам, че ще имаме скоро окончателна позиция на съвета. Много важна е, естествено, рамката за изпълнение. По отношение на Интерек не е постигнат до този момент значителен напредък по отношение на мандата на съвета. Напредък ще ще има, може би, през юни по време на съвета по общи въпроси. За сега продължават техническите срещи. Междуинституционалното споразумение ще се обсъжда и на политическо, и на техническо равнище с Европейския парламент и ние се надяваме, че и двете страни ще имат готов мандат. Съветът ще работи по планирането, програмирането, стратегията, разпоредбите за наблюдение и контрол. Работата на Европейското председателството Е, включва и сесията на 25 юни, е, на която министрите ще е, потвърдят прогреса и развитието, постигнато по време на семестъра. По макроекономическите стратегии мога да кажа, че ние се стремим да постигнем записаното в заключенията, на, да постигнем напредък по отношение на заключенията на съвета и Европейският съвет, е, е, надявам се, ще отчете, че са постигнати значителни резултати. Ние няма да можем, естествено, да постигнем тази цел, ако не ни подкрепят и е, всички институции. Разчитаме в това отношение особено много на вашата подкрепа за да постигнем конкретни резултати по време на нашето председателство. Най-важните събития по отношение на кохезионната политика, организирани в Румъния по време на председателството, ще бъде неофициалната среща на равнище министри, отговарящи за кохезионната политика през април. а също на 13 и 14 юни ще имаме и е, среща свързана с е, поли, урбанизацията и е, аспекти на градската политика, а с Комитета на регионите се предвижда среща на високо равнище през март. Каним ви да участвате в тези прояви Нашето председателство е отворено и желая да поддържа непрекъснат диалог с вас. Ще слушаме вас, парламентаристите от Европейския парламент, ще слушаме гражданите, ще слушаме държавите членки, за да можем да постигнем един добър законодателен пакет в областта на кохезионната политика, който е много важен. Вие е, постигнахте успехи е, по отношение на е, инвестиционната политика, е, която е особено важна на европейско равнище и се надяваме, че в дух на добро сътрудничество и на открит е, честен диалог ще продължим по същия начин, за да имаме един силен Европейски съюз, който е от полза за европейските граждани. Устойчивото развитие, конкурентноспособността, економическия растеж – всичко това е изключително важно за Европейския съюз. То е важно за европейските граждани и аз съм уверена, че ще успеем. Министри, като министър на европейските фондове в Румъния и като действащ председател на румънското председателство, като действащ председател на съвета, бихме искали да тласнем напред кохезионната политика, отчитайки естествено и трудните преговори за бъдещата МФР. Но Обедена съм, ще има добри резултати. Знае как работи Европейския парламент и за мен е изключително приятно да съм отново тук в този парламент. Благодаря ви много за това, че имаме възможност да разговаряме и сега очаквам с нетърпение вашите въпроси и се надявам, че ще мога да отговоря на тях. Благодаря, госпожо министър. А, сега ще дам а, думата на членовете на нашата комисия и естествено и на гостите. Но обикновено започваме с координаторите. Това е обичайна практика и след това ще продължим и с останалите които са се записали за изказване. Госпожа Кренц. Да, благодаря. Госпожо министър, много се радвам, че сте тук. Съжалявам, че закъснях с няколко минути. Но тук е и Комисията по европейски въпроси на Саксонския парламент. Искахме да разберем как точно е преминало гласуването по регламента за общо приложимите разпоредби. Колегите се интересуваха, затова закъснях. Много се радвам, че румънското председателство поставя на преден план кохезионната политика. Това е политически знак в посока към държавите членки за това, че солидарните инвестиции е нещо, са нещо изключително важно за Европа. И аз се надявам, че по този начин ще укрепим доверието в Европейския съюз. Ще подадем един ясен сигнал за това, че инвестициите са необходими най-вече в регионите, в градовете, в общините и че инвестиционната политика ще бъде продължена още по-динамично и по-ангажирано. Вие сигурно сте чули каква е нашата позиция за регламента за общо приложимите разпоредби. Ние гласувахме днес преди обяд, именно по регламента за общо приложимите разпоредби и благодаря на всички, които подкрепиха предложението на съдокладчиците. Надявам се, че и в пленарна зала при гласуването ще получим окончателно вече мандата, за да започнем преговори с председателството. Подчертавам, че Отговорността е най-вече е, на парламентаристите да е, довършат работата си преди да започнат предизборната кампания. И е, за това е изключително важно да напреднем колкото е възможно повече с преговорите по кохесионната политика. Въпросите на структурата, на програмирането, на управлението е, ако успеем естествено е, да се спрем и на допълнителни тематични блокове, е, ще бъде чудесно да започнем преговори още сега по време на този легислатурен период и аз се надявам, че ако през април нещата вървят добре, ще можем скоро да се поздравим с успех. Много важно за гражданите на Европейския съюз е да покажем, че е, полагаме сериозни усилия не само да запазим инвестиционните възможности, но и да ги разширим. Това е важна задача не само за председателството, но и за всички нас. Е, Става дума за една рамка, която ще ни помогне при е, нейното изпълнение да е, тласнем напред развитието на регионите. И така, е, тук в комисията вече гласувахме по регламента за общо приложимите разпоредби с интерекс нещата вървят малко по-бавничко, но тук е докладчика, който ще ни разкаже нещо повече. Колкото знае, все пак нещата се развиват по план регионалният, кохезионният фон е, също напредват, така че е, в пленарна зала ще гласуваме най-късно през март. И е, естествено това е много важно и за регионите, за градовете, за общините, на първо място за нашите избиратели, за гражданите. Много се надявам, че ще успеем в е, е, преговорите с съвета, така че да включим в мандата и други тематични блокове. Това ще бъде един важен сигнал е, за председателството. Всъщност не, не бях осъзнала, че става дума за първото румънско председателство – да, е, за съжаление, по време на вашето председателство, периодът в който ще си сътрудничим парламентът и съвета ще бъде много кратък, но е, се надявам да бъде успешен. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла, госпожо министър. Много се радвам, е, че Румъния поема е, ротационното председателство на съвета. Е, Румъния е една от бившите комунистически страни, а пък Харватия ще поеме председателството през 2020 година и ние се надяваме да научим много от вас. Желая ви пълен успех. Има доста преговори по отношение на регионалното развитие. Надявам се, че успеете да завършите всичко. За съжаление, предстоят ни, предстои ни прекъсване за избори. Надявам се, че ще бъде успешно вашето председателство. И ще покажете още веднъж, че източноевропейските страни могат да свършат много добра работа и че вие няма да а, изпълнявате нареждания на комисията, както някои други. Господин Ван Милтенбург, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на госпожа министъра на, в нашата комисия от името на групата на АЛД. Кохезионната политика, както вие подчертахте, е една от, един от приоритетите във вашата програма. Но искам да цитирам една английска поговорка. А, значи, доказателството а, за качеството на сладкото е след като бъде изядено. Значи трябва да направим още крачки напред. Спомена се Интерег, но не трябва да забравяме едно друго досие Европейският трансграничен механизъм. Въпросът ми е този механизъм все още ли е сред вашите приоритети? Кои са главните пречки? с които ще се сблъскате в съвета и какви са главните причини, че е, това досие все още е блокирано в съвета. Какво е необходимо да заможем да започнем част по-скоро преговори? Е, е, това не е свързано с многогодишната финансова рамка. Вече сме имали възможност да обсъждаме тези въпроси в Букурещ, колко при нашето посещение там и говорихме за това какъв трябва да бъде общен подход към това досие. Колкото до процесът на преговори, като комисия ние сме изразявали нееднократно загрежеността си по редица въпроси в така наречените преговорни кошници в, в, в, в регламента за общо приложимите условия. Но този подход, който се възклема, не е демократичен и нарушава принципа за съвместно взимане на решения. Какво ще кажете по този въпрос и какво трябва да се направи, за да ни даде възможност да започнем преговорите час по-скоро? И накрая, но не е последна по важност, миналата седмица Европейският парламент прие позиция по отношение на регламента за защита защита на бюджета на Европейския съюз във връзка с върховенството на закона в някои страни членки. А това е предусловие за успешно приемане на многодишната финансова рамка. В много страни членки има сериозни загрижености по отношение на върховенството на закона. За съжаление, вашата страна Румъния е една от тези страни, където има сериозни проблеми с правовата държава. И въпросът ми е какво ще направите, за да дадете възможност да се напредне по, по това досие и да стигнем до общ подход по време на вашето председателство. да може да по този въпрос да се постигне колкото може по-голям напредък, когато става дума за финансирането, включително и на кохезионната политика. Искам да ви пожелая успех за вашето председателство. Знам, че вие с радост и вълнение поемате председателството и от името на групата на Алде ние ще направим всичко възможно, за да ви помогнем да се справите успешно. Председателката, благодаря. Сега господин Буда, имате думата. Благодаря. Благодаря. Е, желая ви всичко най-добро. Много успех по време на вашето председателство, госпожа министър. Госпожа министър, Водихме е, разговори с е, кметове не само в Румъния, но и в други е, държави членки, които често се опакват от дългите процедури, от това, че процедурите са доста бюрократични, доста сложни във връзка с освояването на средствата. И може би трябва да е, променим нещо и по отношение на компетентностите, за да могат средствата да се освояват е, е, много по-бързо. Предвиждате ли реално упростяване на процедурата във връзка с изплащането на средствата? И още един въпрос. Две или три са задачите, които получават държавите членки от Брюксел, но след това е, нещата се осложняват допълнително. Е, чувал съм го и в е, Румъния и на други места в Европейския съюз като оплакване. Има проекти, които се бавят, осложняват така на национално равнище и общините след това е, имат огромни проблеми е, е, при изпълнението на проектите. Не винаги има и добър контакт с националното равнище. Така че, може би, с общините трябва да се поговори за това да се измести компетентността и отговорността на по-низко равнище, да кажем региони или общини. И още нещо – на общинско равнище може би може да се създаде една структура, която да трансферира средства направо към общините по линия на фондовете. И така на местно равнище ще насърчим инициативата за проекти. И още една забележка – вие говорихте за силна кохезионна политика, но същевременно не уточнихте кои точно са вашите приоритети в този контекст. И освен това, по отношение на макроекономическите условия, какво мислите? N плюс 3, след това се промени N плюс 2. Какво мисли председателството по този въпрос? Господин Аримо, благодаря, госпожо председател. Госпожо министр, като докладчик и аз ще си позволя да представя моите очаквания. В момента се обсъжда текста, по който работя в Комисията за защита на потребителите. Започваме трилога със светкавична бързина, така да се каже, се придвижваме напред. Това трябва да кажа и то точно сега, по време на румънското председателство. Казвам го съвсем съзнателно, защото ми се иска по същия начин да преговаряме и, и с досиетата, които а, а, са от ресора на комисията Реги. Е, бяхме си казали още миналата година, че е хубаво текста е, да се гласува в е, парламент още през януари, доколкото е възможно, ако не до края на предишната година, за да се започнат тристранните срещи по време на румънското председателството, председателство и да договорим колкото е възможно повече до европейските избори. Така че ние в парламента действително форсирахме нещата по отношение на регионалните фондове. Работихме много усилено по Интерек, дори успяхме да съгласуваме позициите си и да приемем доклад миналата седмица в пленарна зала с голямо мнозинство. В политическите групи Имаше съгласие по отношение на е, инструмента Интерек, който трябва да продължи във връзка с трансграничното сътрудничество в е, актуалния контекст. Това е изключително важно. И така да се каже, с, е, съм в готовност с да започнем, но се оказва, че е, по моето досие едва през юни или през юли ще бъде постигнат общия подход. Това означава на практика, че в предстоящите 2-3 месеца аз няма да мога да върша нищо, защото съвета няма да е готов с общия подход. Това действително е жалко. Ако съветът може да се придвижи по-бързо до общия подход, тогава ще можем да свършим немалка работа и то важна работа по време на румънското председателство заедно. Бихме могли, така да се каже, да предефинираме малко политическата среда в и за това се обръщам към вас с е, настойчива молба да промените, може би, е, графика, така че да се опитаме да постигнем нещо повече през този е, мандат. Е, след това, след изборите, нещата се отлагат във времето и накрая никой няма да знае какво точно става. Така, Държавите членки, доколкото сме информирани, също биха желали да се постигне колкото е възможно по-бърз напредък. Така че е, по същия начин, както и по отношение на е, регламента за е, общо приложимите разпоредби да постигнем колкото е възможно по-бързо напредък. Господин Новаков има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на госпожа министърът, която отговаря за кохезионната политика по време на румънското председателство. Благодаря и за нейната активност до сега. Тя, знам, е следила сигурно много внимателно гласуването в нашата комисия днес. И а, всички от нас искат да продължи работата по общо приложимите разпоредби. И много важно тук, важно тук обаче е графиката. Защото тези, които отговарят за това досие, трябва да знаят кои са тези хора, трябва да знаем с кого може да разговаряме отговорността, която всички споделяме, е много по- широка от просто изпълняването на определени парламентарни процедури. Всички бенефициенти, всички получатели на средства, кметове, студенти, региони, общини, всички те очакват отговори. Какви ще бъдат правилата от 1 януари 2021 година? А какви ще бъдат партньорските споразумения и прочее. Така че много важно е да чуем това от вас днес. Готови ли сте да започнете преговори? И какви ще бъдат реалистичните е, графици за тези преговори. Като се има предвид, е, че трябва да гласуваме на 14 февруари в пленарна зала в Страсбург. Председателката. Госпожа Ивана, да, имате думата, казва председателката. Госпожа министър, е, от името на присъщите тук депутати, от моя лична искам а, а, да ви благодаря. Откак Румъния се присъедини към европейското семейство, а, тя работи усилено и вие вие започнахте работа в председателството опитът, натрупаният до сега опит е много важен за нашата комисия за регионално развитие. Като член на тази комисия искам да ви благодаря и да кажа, че се надяваме нашата съвместна работа да продължи в бъдеще по същия начин. Знам много добре, какви са вашите а, е, а, е, намерения, вашите приоритети. Има един много важен текст, който показва, че кохезионната политика е а, е, приоритет за а, румънското председателство. Румънците, като европейци, а, имат нужда а, от повече инвестиции. Инвестиции в регионалното развитие, а също така и в другите страни на кохезионната политика. Има нужда от инвестиции в земеделската политика и за развитието на селските райони – Значи, кохезионната политика и политиката за развитие на селските райони са особено важни. Аз бях докладчик от Комисията по земеделие по отношение на общите разпоредби за социалния фонд. Искам да ви задам във връзка с това един въпрос – каква е позицията на румънското председателство във връзка с този доклад, който ще бъде гласуван в пленарна зала преди е, изборите за Европейски парламент. Благодаря. Поздравявам госпожа министъра е, За жалост, вашето председателство ще трае само около 3 месеца и половина. Нещо повече, това ще бъде едно председателство, което ще протече точно преди изборите. За нещо, което го поставя в по-особено положение. Вече всички мислят за предстоящите избори. Всички търсят своето място в бъдещата избирателна кампания. Искам да задам след въпрос, свързан с върховенството на закона. Отдавна водим този дебат и аз съм участвал в него и искам да кажа, че всички се интересуват от този въпрос Финансовите интереси са нещо, на което не трябва в никакъв случай да се гледа недостатъчно сериозно. Значи трябва да има три системи, три системи за защита на средствата по европейските фондове. Значи, може да се видят примерите на други европейски страни по отношение на защитата на европейските средства срещу злоупотреби. На европейско равнище механизмите за проверка са еднакви за всички страни, еднакви са и санкциите за нарушенията. Затова аз бих бил първи, който ще настои е, за това. Необходимо е да се води борба с е, измамите, свързани с средствата по европейските фондове. Но трябва да добавя и още нещо. Какво искаме ние? Необходими са политически критерии, но трябва да знаем какви са тези политически критерии. Всеки европейски граждан иска да знае едно или друго правителство какви критерии използва в своята дейност. Но това не е въпрос, който подлежи на свободно тълкуване. Според мен, повод за сериозна загриженост е този въпрос. Защото дефинициите е, са неточни, което дава е, възможност да бъдат тълкувани различни. Освен това трябва да е, се попитаме кой ще отсъди кое е право и кое не е. Дали ще използваме независими експерти за тази цел? И на кого ще представят тези хипотетични независими експерти своите доклади? И накрая, не знаем все още кой ще има последната дума когато става дума за начините по които се използват европейските фондове. Да вземем примерно Холандия. Ако някой реши, че тези критерии трябва да бъдат използвани в, в, в Холандия във връзка примерно с средствата след злопотребите след Втората световна война. Значи необходимо е, е диференциран подход да има. Това е, е мнението е на Комисията за бюджетен контрол. Необходими са точни технически критерии и ефикасни механизми за предотвратяване на злоупотребите. Но когато тук се намеси политиката, нещата стават не толкова точни, стават по-малко предсказуеми с една дума стават на нетехнически и политическите. Нашата комисия работи неуморно в полза на европейската кохезия, на европейското сближаването между европейските страни. Знам, че вие сте а, а, превърженик на политиката на сближаване. Още един път ви желая пълен успех. Иска ли сега някой още думата? Дамите ми възможност да обобща някои от въпросите. Защото всички горе-долу вървим в една и съща посока. Всички координатори на политическите групи решиха да изпратим специално а, писмо на председателя, което трябва да бъде предадено на румънското председателство и на съвета по общите въпроси. И в това писмо ще настояваме за по-широк подход към процеса на преговорите. без ограничения в така наречените преговорни кошници, които ни дават много ограничени възможности за да продължим работата си от тук нататък. Трябва да спомена, че тази, този, тази комисия е положила много усилия. И всички програми, които бяха изпълнени по време на българското председателство, взеха това предвид. Обещахме да имаме доклад по Интерект през януари. Имаме искаме одобрение за общо приложимите разпоредби и регламент за приложимите през февруари. И така и ще стане. И искаме да има предвид съвета по общите въпроси, че парламента е готов не само по някои досиета, но по всички досиета, които са четири на брой, отделно блокът за многогодишната финансова рамка. Значи това е общото послание от Комисията по регионално развитие. Свършили сме много работа, готови сме да започнем преговори и настояваме да имаме възможност да преговориме. Това е нашето устно послание, а сега, ако обичате да се опитате да отговорите на зададените въпроси. Well, uh, thank you, thank you uh, благодаря ви, госпожо председател. Благодарности и към евродепутатите за зададените въпроси, за забележките. Получих едно силно послание от вашата комисия, т.е. от името на Европейския парламент – на фона на факта, че вече много досиета са прияти от Европейския парламент. Това, което мога да кажа в качеството си на представител на председателството е, че ще положи максимални усилия за напредък по различните досиета и за започване на преговори. В началото казах, момент, преди това само първо искам да отбележа, че приемането на доклада за регламента за общо приложимите разпоредби е голям успех тази сутрин, за което искам да ви поздравя. От името на председателството мога да ви кажа, че сме готови да започнем тристранни срещи въз основа на мандата, получен от съвета от държавите членки. Ето защо, що се отнася до тристранните срещи, нашата цел е направим така, че съветът да е готов за работа с Европейския парламент и то своевременно, за да имаме един гладък преход между сегашното поколение програми и следващото. Защото искаме всичко да е готово на време. От сегашния програмен период при който имаше забавени си излекохме съответните полуки и искаме сега да се движим по-бързо. Приветстваме започването на междуправителствени преговори, на междуинституционални преговори с вас, както казах и на експертно и политическо равнище. За регламента за общо приложимите разпоредби председателството е получило мандат – за първите пет блока и можем да започнем дистанциращи в максимално кратък срок. относно пътната карта, има възможност е, за такава за блок 2, т.е. благоприятните условия и фактори. Надяваме се, че ще получим мандат за Корепер, на Корепер, който ще се проведе на 30 януари и за е, Фонда за регионално развитие, Кохезианния фонд също е възможност да започнат тристранни срещи. Но както ви казах, е, това зависи от мандата, който ще получим. Ще се опитаме да действаме максимално бързо, защото много добре си даваме сметка, особено по отношение на нашите бенефициенти – че за да постигнем нашите цели, да реализираме инвестиции, да осигурим благосостояние на европейските граждани, е много важно да направим всичко възможно за бърза работа. Благодаря ви, госпожо Крел, за казаното. И аз на своят искам да ви поздравя и вас, и господин Новаков, за това досие. Искам да поздравя и всички членове на Европейския парламент, а също и експертите. Защото, както всички знаем, ние работим и с експерти. Но политическото послание е много силно, за което отправям поздравления към вас. Що се отнася до един от конкретните въпроси, зададени от господин Новаков. Ние постигнахме напредък по най-важните елементи, за да може програмирането да започне през 2021 година без никакво забавене. Както ви казах, блокове 1, 5 и 2 Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Госпожа Томашик. Благодаря ви за думите. Искам да ви уверя, че в качеството си на представители на съвета ще си свършим своята работа. за да се осигури безпристрастен подход. Особено искам да поздравя вас и моят колега министър Габриела. В март също ще бъда в Дубровник на заседанието на приятелите на румънското председателство с ресор Кохезия. Господин Милтенберг Разбира се, в Букурещ е, водихме разговори и във връзка с е, блоковете за преговори по многодишната финансова рамка, искам да кажа, че проблемните Въпросите са такива, както бяха очертани от, от предишното председателство. Ще трябва да има политическо ръководство, за да може съвета да стигне до позиция. Съвета напълно изпълнява своята роля по силата на договора. Ще се опитаме да определим обща политическа насока и приоритети в съответствие с решението вземето от ръководителите. Както знаете, парламентът ще бъде привлечен в преговорите за рамката за, за многогодишната финансова рамка. След всяко на заседание на съвета по външни работи и общи въпроси ще има диалог с вас, на който ще получавате информация за многогодишната финансова рамка. На този етап съветът не може да започне работа с парламента по многогодишната финансова рамка. Както знаете, преговорите по този въпрос зависят от разговорите между ръководителите за да може да се стигне до спогодба между законодателните органи. Както знаете, спогодбата на политическо равнище по МФР ще бъде постигната през есента на тази година. На следващо място Какво планираме по отношение на тристранната среща за Интерек и регламента за трансграничния механизъм? Както знаете, в съвета процедурата се различава от тази в Европейския парламент. В парламента мандата се разработва паралелно от различните екипи, а в съвета има един единен орган, който отговаря за преговорите. Както казах, до момента работата в съвета поставя акцент върху основните елементи от пакета за кохезията, които имат отношение към МФР. Така, членовете ще получат възможност да започнат подготовката на следващите програми. Съответно, не бе възможно съвета да има мандат в началото на януари за интерек и за механизма за трансгранично сътрудничество. Единственото, което е готово, са тематичните блокове, за които споменах вече и възнамеряваме съвета да се движи максимално бързо. по блок 2 и по блока за Европейския фонд за регионално развитие и кохезионната политика. На следващо място показаното от господин Милтенберг и господин Мика за връзката между принципите на правовата държава и кохезионната политика. Съветът ще продължи да проучва предложението и становището на правната служба, поискано от държавите членки. Както може би знаете, има разнобой в становищата, както и в Европейския парламент. Ето защо решението може да се вземе само от лидерите, тъй като то е елемент от съответния блок за преговори. Господин Буда. Ще говоря на родния си език. На първо място, относно упростяването. За нас предложението на комисията за упростяването и гъвкавостта е от особено значение. В момента тече процедура за упростяване – това е един непрекъснат процес. Целта е да се увеличи степента на освояване на европейските средства. Целта на упростяването трябва да е преди всичко упростяване на нормативната уредба на Европейския съюз, но също така трябва да отчитаме и националния план – и статута на бенефициентите. Така че продължаваме тази процедура за опростяване, като зачитаме европейските правила. И тук искам да кажа, че аз не представям съвета. В Румъния процесът започна през 2017 и той продължава, както казах. Ние трябва да имаме общ преглед на всичките национални законодателства – и трябва да се проучат и проверят всички разпоредби. Трябва да следим за спазването на европейските разпоредби. Фондовете трябва да се харчат прозрачно, ефикасно и трябва да има съответния контролен механизъм. В скоби в Румъния имаме действащ закон, който урежда начин за осъществяване на контрол, за предотвратяване на измамите. Имаме и конкретна процедура що се отнася до одитните органи, които непрекъснато проверяват начина по който се изразходват публичните средства. Що се отнася до приоритетите на председателството, не можем да излезем с позиция за националните разпоредби, но ние знаем какво е предложението на комисията за административно опростяване. Продължаваме с отговорите. Мистер Аримонт. Господин Аримонт, що се отнася до Интеррек? Бяха проведени първоначални дискусии на ниво съвет, включително и съвет по общи въпроси. Дискусиите сочат, че структурата, която предлага комисията, трябва да бъде коригирана – и че приятия подход ще бъде реализиран по време на нашето председателство. Що се отнася до трансграничния механизъм, регламента, както казах, няма връзка с МФР. но той е свързан с, с редица правни и конституционни въпроси, които трябва да бъдат е, проучени и това изисква време. Както казах, председателството възнамерява да има частичен общ подход до края на юни. Мисис Зоана. Госпожа Жоана. Председателството е съгласно, че трябва да се насърчава взаимодействието между отделните политики на Европейския съюз. Сегашното законодателно предложение за периода след 2020 година се движи именно в тази посока. Неясно сме и с политическата воля на парламента да се максимизира допълнимостта между различните инструменти и политики. Същевременно искаме да гарантираме и съответното подходящо ниво за финансиране на кохезионната политика. Друг въпрос на господин Буда относно местните власти, участието на съответните партньори на различните етапи е залог за доброто управление на политиката. Трябва да има и допитвания до съответните заинтересовани страни. Това е в основата на регионалната политика.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 има връзка между европейския семестър и кохезионната политика. Конкретните препоръки към отделните държави за периода 2019-2024 година ще включват приложение, където изрично ще бъдат посочени нуждите от инвестиции за всяка една държава членка, за да може съответните държави членки при програмирането да държат сметка по този въпрос. В контекста и на средносрочния преглед има нов инструмент за подпомагане на структурните реформи. Това е средство, което допълва останалите фондове. Останалите фондове по линия на кохезионната политика имам предвид. Искам да ви благодаря за зададените въпроси, за изразената подкрепа. Убедена съм, че ще постигнем добри резултати по време на нашето председателство. Знам, че вашият мандат ще бъде финализиран през март. До тогава ще положим максимални усилия, за да предвижим напред колкото се може повече досиета, за да заздравим европейския проект в полза на европейските граждани. Благодаря ви, госпожо министр, за експозето и за подробните отговори. Благодаря ви за информацията относно плановете на съвета. Искам да ви помоля да предадете посланието на Комисията по регионална политика, че ние сме със законодателен орган, заедно с съвета и окончателните корекции, както казахте, трябва да е предмет на общо решение. Това не може да е едностранно решение на съвета. Това е посланието от нашата комисия към съвета. Още веднъж много ви благодаря. Желая ви успех от името на всички членове на нашата комисия. Благодаря ви, уважаеми колеги. Следващата точка от дневния ред. Дискусия с комисаря Крето. Само да проверя дали е вече в залата. В такъв случай ще можем да продължим Незабавно, ако я няма, ще продължим след 15 минути. Така, госпожи и господа, сега можем да продължим с нашето заседание. Моля ви да заемете местата си. Благодаря ви. Междуинституционалния обмен продължава с разговора с комисаря Кречо. На 31 март за последен път се срещнахме с вас, госпожа комисар, така че доста дълъг период е изминал междувременно. Сега вече можем да обсъдим отново развитието на нещата и в е, е, Комисията за регионално развитие, и в Комисията. По време на този период е, ние приехме нашия доклад за Интерек. Това бе миналата седмица в пленарна зала, а, а мина доклада. Аз днес сутринта гласувахме и по регламента за общо приложимите разпоредби. След това през феврари ще продължим с работата. Приехме нашия доклад за механизма за трансгранично сътрудничество в комисията Реги през февруари ще гласуваме и доклада за Кохезионния фонд и за Европейския фонд за регионално развитие. Така че ние при всички положения сме обладани от амбицията да продължим с работата по становищата и докладите и Очакваме е, добро сътрудничество е, с румънското председателство и по време на трилозите. Е, може би вие ще ни кажете какво мислите за нашите доклади какво става точно в комисията и какви са вашите планове. И както обикновено очакваме една много интересна среща. Благодаря, благодаря госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент. Е, преди всичко започвам с поздрави за е, новата година. Желая ви здраве, щастие на вас лично, на вашите семейства – Имахме едно съвместно заседание, на което се видяхме за малко. Комисията за регионално развитие също бе представена. През октомври беше това. И така, започнахме с преговорите. Действително, много е, високо е качеството на е, извършената работа от вас. Имам предвид е, доклада, внесените изменения. Благодаря много. на Констанце, на Андрей. Регламента за общо приложимите разпоредби естествено е една сложна материя. Благодаря и на целият екип, който е работил по този текст. В рамките на реформата има основни насоки и ще се радвам, ако вие ги подкрепите. Става дума за модернизация, за опростяване, за повече гъвкавост партньорското споразумение, е, програмите е, в тази връзка, опростяването на управлението на проекти, както и управлението на контролните системи. Всичко това са определени приоритети, които ние преследваме в работата ни и се надявам, че при всички положения те ще бъдат от голяма полза за 500-те милиона европейци. Докладът е, поставя основни е, въпроси, е, свързани с проектите, с работата по програмите. Господин Аримо е докладчикът на другия много важен доклад Интерек Време е да постигнем е, значителен напредък е, е, с приемането на регламента още през тази година до края на периода 2020 и да продължим след това. Така че жалко е, че като че ли за момента все още не може да се започне с тристранните срещи, но е, очевидно е, това означава забавяне. Ако не успеем до края на годината да приключим с преговорите, нещата се изместват вече е, във времето и това означава, че на практика ще започнем с изпълнението едва през е, януари 2021 година, което не е в интерес на нашите граждани. Е, трябва да се започне е, веднага с работата. Аз помолих румънското председателство да се започне с по-динамично, с е, така целенасочена подготовка за три, трилози. Ще подчертая три е, основни елемента в предложенията на комисията, които според мен трябва да се запазят и ще ви помоля да ги подкрепите. Така че да гарантираме, че няма да има разводняване по време на преговорите. Е, споразумението за партньорство с всички държави членки. Това е първият момент, който е особено важен за нас. Докладът поставя въпроса за стабилната политика, за засилване на координацията, за европейските фондове е, и стратегическия подход на всички държави членки. И всички държави членки е, би трябвало да имат такова споразумение за партньорство. Е, има държави, които всъщност осъществяват само няколко проекта, но при всички положения ние се нуждаем от една много солидна основа, за да се обхванат всички държави и да е, проекти и да постигнем действителни резултати. Става дума за много важен стратегически избор. Е, освен това, е, много важна задача е да упростим нещата и да изчистим споразумението за партньорство от бюрократични трудности. Общия регламент, е, регламента за общо приложимите разпоредби също е, си поставя тази цел и по този начин ще се облегчи изпълнението на е, програмите в 7-те държави. Има различни степени на развитие, различни правила, различни, но финансиране по отношение на страните. Но при всички положения отново повтарям, надяваме се, че ще ни подкрепите. И а, сега ще ви помоля а, а, да запазим а, и по отношение на програмирането междинния а, преглед да не намаляваме гъвкавостта. Оказва се, че настоящите програми е, са по-малко гъвкави. Както знаете, ние имаме и проблеми с е, миграцията. Е, има много държави членки, като Чешката република и, и други, на които бе трансферирана сума във връзка с определени програми но при всички положения държи много на виждения преглед, защото той дава възможност да се проследи хода на развитието. По отношение на гъвкавостта има стъпка назад. Това е лошо за дългосрочните проекти. Според нас, дългосрочните проекти с сърцевината на кохезионната политика. За тях е много важно, естествено, да има междинен преглед. Това е моето мнение. Някои от проектите могат да се е, е, могат да се реализират и за 4 години, така че е, 5 плюс 4 е, се налага като схема вместо 5 плюс 2. Това не е пречка. И тематичната концентрация като също, като друг важен елемент. Колегата Косолидин е, работи много усилено по становището за Кохезионния фонд. тематичната концентрация. Е, нашето предложение по тази тема е много амбициозно и е, според мен дава възможност е, за да, да преминем към интелигентна економика, към зелена економика, по отношение на тематичната концентрация има много гъвкавост и се отчитат регионалните и местните потребности. Е, необходима е гъвкавост, за да се обхване цялото разнообразие от предизвикателства. Ниско е, е, въглеродните региони, е, те са също в центъра на вниманието е, на хората, които управляват средствата по фондовете. Е, а по отношение на е, така, регионите в преход, е, тук картината е по-различна, но има предложение и по тази, по тази аспект. Имаме и друга много важна цел упростяването. Е, благодаря ви много за това, че ни се доверихте, за това, че ни подкрепихте в е, тези амбиции. Нашите предложения за упростяване са насочени към всички е, държави в кохезионното семейство. Е, опростяваме е, процесите на е, аудитиране, проверките, финансовите инструменти, инструментите за трансферите, също и по отношение на отчитането и счетоводството има упростяване, така че е, благодаря ви за подкрепата. Знаете, комисията винаги е държала на упростяването, но това не е само цел и гъвкавостта не е само цел. Кохезията е в крайна сметка е, голямата ни цел. А, упростяването и гъвкавостта са само средства за постигане на сближаване. Е, ефективността на нашата кохезионна политика на това разчитаме най-вече по отношение и на споразуменията за партньорство и всички други наши споразумения, за да укрепим основите и стълбовете на кохезионната политика. В заключение, позволете ми да ви благодаря за вашата подкрепа и се надявам, че трилозите ще доведат е, е, нещата до добър край. Опитваме се да ускорим нещата и по отношение на преговорите по е, важните досиета. В момента като се ангажирам до април да продължим все така динамично много важно е естествено да обхванем и управлението и контрола в е, регламента. Няма е, какво повече да ви кажа, освен, че докато не се е, споразумеем по всичко, въжи правилото. Нищо не е договорено, докато не е договорено всичко. Е, Поставили сме вече основите във връзка и с възстановяването. И регламента за общите разпоредби и до април, струва ми се, ще постигнем и допълнителен напредък. Така, очаквам резултати от тривозите и най-вече вашите въпроси сега. Да. Току-що имахме е, среща с е, румънското председателство и обсъждахме също е, триолозите. Сега ще започнем с госпожа Крел. А след това госпожа Бресо. Помислих си, че започваме отново, както обикновено, с координаторите. Но все едно, нямам нищо против да бъда първа. Госпожо комисар, много се радвам, че отново сте тук в нашата комисия. Хубав ден за нас, тъй като е, мина едно много сложно е, гласуване сутринта по е, регламента за общите разпоредби и е, много се радвам и благодаря на всички, които подкрепиха предложението на съдокладчиците и всички, които помогнаха за този резултат. Парламентът винаги е бил на страната на комисията по отношение на споразуменията за партньорство и партньорския принцип. Ние винаги сме го подкрепяли и бихме желали и да го засилим. Това е много важен въпрос от гледна точка на парламента и по време на а, триосите. И съответно подкрепяме комисията а, в стремежа да опростим политиката съвместно с, с докладчика и докладчиците в Сянка се опитахме да изчистим е, текста от е, допълнителни административни задължения и изисквания, които според нас не са необходими, т.е. опитахме се да упростим нещата. Естествено, че е, нещата са свързани и с много данни, и с информация, и с, е, включително и с е, равенството между половете в държавите членки. Говорили сме за това, че данните трябва да се събират в държавите членки и че това е едно огромно административно натоварване – но по отношение на кохезионната политика сме категорични, опростяването е необходимо. С голямо мнозинство подкрепихме идеята за прехвърлянето на средства между различните фондове и програми на Европейския съюз Тоест, това прехвърляне тези трансфери да не бъдат така е, щедри и великодушни, както ги предлага комисията. Смятаме, че след болезненото съкръщаване на средства в сферата на кохезионната политика, в предложението на комисията за МФР, не можем да си позволим е, така, да се прехвърлят от е, е, нашата кошница, както се казва, толкова много пари на, към други политики, така че тези прехвърляния, тези преноси, ако щете, или трансфери към други програми, е, според нас е, в момента не са уместни и много се надяваме, че съветът ще ни подкрепи в това отношение. Така че от една страна повече гъвкавост, но от друга страна е, трябва да гарантираме и кохезионната политика. А ние сме призвани да я защитим. Регламента за Кохезионния фонд все още не е готов. Не знае дали през февруари ще можем да гласуваме и дали ще се стигне до добър компромис. По Интерек вече понапреднахме. Миналата седмица гласувахме в пленарна зала нашия доклад но жалко е, че председателството не може да организира е, започването на трилога. Това е, е жалко действително, защото трансграничното сътрудничество е изключително важно за гражданите на ЕС. Трансграничното сътрудничество е, трябва да стане нещо материално, нещо осезателно за гражданите. То е изключително важно. И по отношение на регламента за общо приложимите разпоредби, Надявам се, е, ще получим мандат е, през февруари, когато е, и пленарния състав се произнесе под нашето предложение и веднага след това сме готови да започнем с преговори. Председателството заяви днес, че два тематични блока вече са готови за преговори и може би ще има и допълнителни с хода на времето. Ако успеем да включим и тематичния блок е, управление, това ще бъде един много важен сигнал за регионите. Естествено, е, парламент е, знае съвсем категорично и ясно какво трябва да се направи в момента и какво ще прави, но новоизбраният парламент ще трябва да оцени това, което ние сме направили, но надявам се колегите в е, новия състав на Европейския парламент е, след изборите през май да е, си дава сметка колко важно е бързо да се работи експедитивно и качествено, естествено, за да се започне безпрепятствено с програмите през 2021. Благодаря. Продължаваме с координаторите Томашич. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, добре дошла в нашата комисия. Имам въпрос. Въпрос, който ме вълнува още от как за първи път дойда в Европейският парламент. Въпросът е прост, но отговор му е сложен, вероятно. Как може комисията да насърчи страните членки, особено по-слабо развитите, да участват активно в всички важни законодателни процеси в Европейския съюз? За съжаление, ние знаем от практиката, че доброто познаване на правилата дава възможност на някои страни членки да имат по-лесен достъп до фондовете, докато тези, които не са така добре осведомени, срещат затруднения. Разбира се, това не е задача на комисията. Но комисията, разбира се, е, е, е, трябва да бъде на нивото на най-слабата страна членка. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Радвам се да ви видя отново тук. Тази сутрин обсъждахме регламента за общо приложимите разпоредби и една от важните разпоредби беше прехвърляне на средства между фондовете. И това, което приехме тази сутрин, бихте ли ни казали какво какво, защо е толкова важно това предложение? Като имате предвид, че ще обсъждаме този въпрос и в пленарната зала? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до факта, че в края на годината, в края на декември, събираме информация и се опитаме да видим какво е положението с поетите задължения. И по отношение на Румъния стана ясно, че през последните месеци съществуват сериозни рискове на вашата страница на Фейсбук слава на социалните медии. Става дума за проекти за, на сумата 629 милиона евро. Има ли възможност за а, добавене, а, когато става дума за проекти, които толкова късно в годината се появяват? от гледна точка на <clears throat> сметната палата, какво е положението с суми, които се добавят по този начин. Напоследък стана дума за придобиването на 700 линейки. Много важни за здравеопазването в Румъния. Тези линейки ще превозват болни хора до от местоживението им до болниците. съгласно моята информация, те ще бъдат купени с местни и румънски фондове. Значи, тук идва въпроса за добавянето, съчетаването на финансиране европейско и местно. Беше неодавна публикуван докладът за разходите на Европейския съюз и препоръките на ОЛАФ са значително по-малки за генерална дирекция Реджио в сравнение с другите генерални дирекции на комисията. 33%, Агри 29%, а Реджио, генерална дирекция, само 10%. Въпросът ми е какви са причините за тези разлики. Може би в последните месеци на вашия мандат ще трябва да се направи опит да се възстановят тези средства. Господин Пападемолос, имате думата. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Добре, дошла на госпожа комисар Крецо. И честита нова година Искам да повдигна колкото може по-кратко няколко въпроса. Съгласен съм с вас, че трябва да използваме максимално следващите няколко месеца до изборите, за да стигнем до споразумение по следващата многогодишна финансова рамка. Е, това е възможност и за комисията, и за румънското председателство да ускорят нещата. Защото ако стигнем до споразумение, няма да. Ако няма споразумение, ще загубим темпо, ще загубим и средства. Това ще има економическа и социална цена, ако не постигнем подобно споразумение. Пред прогнозите са за забавен растеж в еврозоната. Искам да попитам какво е вашето мнение. Ще бъде ли отложен този въпрос? Ще се окажем ли на прага на 2020 година без подобно споразумение? Какво предвиждат? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос се отнася до Интеррег. Господин Крао спомена това. Гласувахме в пленарна зала по този въпрос въпрос. И сега можем да преминем към триалога. След два дни Гърция ще ратифицира едно историческо споразумение с бивша Югославска република Македония, което е един положителен резултат, при който приветстват и парламента, Европейския парламент и Европейската комисия. Затова ще приключи един 30 годишен спор. Но аплодисментите на международната общност не са достатъчни. Финансирането по интерект ще бъде нещо още по-хубаво. И за двете страни. Това ще се отрази на всекидневния живот на техните граждани. Сега за упростяването. Знам, че Европейския парламент и вие самата правите усилия за упростяване на, на правилата, но не трябва да има двойни стандарти. Да ви дам пример. Предложението на Комисията за нова кохезионна политика и нова многогодишна финансова рамка се основава на други критерии, не само на БВП за разпределение на ресурсите, например нивото на безработицата. Искам да попитам защо в регламента за общоприложимите разпоредби се взема предвид само брутният вътрешен продукт. Не се взимат предвид други критерии. Искам да спомена накратко и още две неща. Първо, загрижен съм, защото и фонда за миграцията и а, регламента за общоприложимите разпоредби. Не взимат предвид факта, че миграционните потоци са главно в тежест на граничните за Европейския съюз страни. И е, тук Европейския съюз не е в състояние да намери общо решение. Така че тези гранични страни трябва да понасят тази допълнителна тежест. Наред с това, островите са обект на дискриминация. Страна с много острови като Гърция се сблъскват с значителни проблеми, когато става дума а, до а, достъпа на техните граждани до стоки. Предвиждаме да внесем изменения въпреки че много полезни неща са свързани с регламента за приложимите разпоредби. Обаче не искаме някои региони да се окажат наказани по вина на централното правителство. Казвам това, защото в момента Гърция в момента може би има по-добри финанси и по-добро счетоводство от много други страни. Благодаря. Сега ще дам думата за отговор на госпожа Крецо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегите, които зададоха въпроси но ако нямаме напредък с триалога, няма да можем да напреднем изобщо. И, и това има. А, а, това въжи за всички регламенти, които обсъждаме в нашата комисия, казва госпожа Бресо. Значи, дори да стигнем до споразумение, няма да има никаква полза от това споразумение, ако нямаме общо споразумение. Както беше споменато, нищо не може да се смята за договорено, докато всичко не е договорено. в някои области ние имаме повече правомощия, в други по-малко. Искам да попитам какво възнамерява да направи комисията, за да се стигне до споразумение, защото няма да бъде лесно да се стигне до такова споразумение преди края на настоящият мандат. Какво ще стане с споразумението за многогодишната финансова рамка? Или най-малкото, какви са изгледите за подобно споразумение? Може би споразумение ще бъде постигнато през октомври, но както бе споменато, тогава ще, имаме, ще има нов парламент ще изслушваме номинираните е, комисари. Ако няма достатъчен напредък сега, не виждам как ще можем да спазим предвидените срокове. А, второ, то е като че ли по-просто по същество. Много от нас са от планински или отдалечени части на Европейския съюз. Фактически 80% от територията на Европейския съюз може да се каже е планинска. И повече от половината от населението живее в подобни райони. И ще бъдем много доволни, ако приключим мандата си с приемане на, на програмата за а, планинските райони имаме нов регламент, който обръща специално внимание на концентрацията. Това е един по-европейски подход за използване на фондовете. Например, цифровизацията в големите градски райони не е Същото както в планинските райони. Проблемите са различни. Реалността е различна. Значи имаме програма за градските райони, знаеме как да действаме там, но необходимо е също и да се помогне на регионите да постигнат тези свои цели. Например, изпълняването на а, програмата за цифровизацията, включително в най-отдалечените райони и онези, които се сблъскват с структурни проблеми. Надяваме се, че ще може това да бъде свършено и включително и по време на румънското председателство да се постигне напредък и ще ви бъдем благодарни, ако обърнете внимание на този процес. Защото съществува проблема за тематичната концентрация за всички региони. Една от причините за бавният растеж е това, че като че ли е, не върват в крат всички региони. Някои върват добре, а други изостават. И затова бих искала да знам какво планирате в това отношение. Господин Новаков, имате думата. като координатор на е НП искам да ви поздравя като съдокладчик по регламента за общо приложимите разпоредби. Днеска приключваме първите крачки от този процедура в парламента. Приехме с голямо мнозинство проекта. Чакаме на следващото пленарно заседание. Надяваме се да получим мандат за започване на преговорите. И а, министърът, румънската министърка, на, която отговаря за кохезионната политика, каза, че също е готова за това. Надяваме се, че така ще бъде и ще бъдем възможност да работим заедно. Една от важните стъпки, от важните промени, които предлагаме, е разширяването на обхвата а, на регламента. Това няма да е лесно, и няма да е лесно а, а, да постигне мнозинство за това предложение, но бих искал да знам какво е вашето мнение по този ключов въпрос. Разбира се, има и други ключови въпроси, а, но не бих искал да повтарям това, което моят, моят съдокладчик каза. Но трябва да стигнем до общи позиции по въпроси като съфинансирането, трансфера на средства и прочие. Но въпросът на въпросите е започването на работа по следващият етап, след като получим, надявам се, мандат от парламента за работа по тези ключови въпроси. Как виждате графикът на тази работа? Благодаря. Благодаря, господин Бода, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, искам да ви благодаря за вашите усилия и за вашата подкрепа за политиката на сближаване. Искам да подчертая, че не е достатъчно да се ограничаваме с отпускането на средства за страните членки. Необходимо е да знаем на къде вървим с политиката за сближаване. Трябва да минем към един следващ етап. Ще дам пример с Румъния. Не отдавна, съгласно разпоредба 114, органите, които оценяват проектите, бяха сменени. И сега има различна структура. Имаме а, органи, които нямат е, същите правомощи и които не могат ефикасно да предвиждат европейските проекти. Значи свидетели сме на едно затрудняване на политиката на сближаване. И със съжаление давам този пример от моята страна. Искам да привлека вашето внимание към следното Необходимо е да се помисли за формула, която даде на местните власти възможност да работят пряко с вносителите на проектите. Защото някои смятат, че тези инвестиции не са приоритетни. Примерно един 150 милиона за болница с спешно отделение, одобрен проектът Европейската комисия, а пък правителството казва, че това не е негов приоритет. А местните власти биха искали тази болница да бъде изградена с помощта на европейски средства, правителството обаче отказва. Значи трябва да се намери механизъм, чрез който местните власти да могат да да направят, постигнат това, което се стремат и без добрата воля на правителството. Така или иначе, мисля, че е необходимо местните власти, регионалните органи да имат възможност да създават капацитет, включително правен капацитет, за да могат да използват по-ефективно европейските фондове в своите региони, като ги насочват към специфичните нужди на регионите. Добре известен е факта, че в имаме нужди четири различни области, четири различни държавни органа се конкурират за едно и също нещо. Не можем да изграждаме магистрала 150 км или пък една голяма болница, която ще се служи на всички региони без да имат местните власти правомощие да решават, а, а, да имат решаваща дума по европейските проекти. Благодаря. Благодаря. И аз бих искала да кажа добре дошла на а, госпожа комисара. Бяха споменати много важни въпроси. Надявам се, че по време на триалогът тази позиция по отношение на трансфера на средства, съфинансирането а, и други предложения ще бъдат подкрепени. Някой спомена броя на показателите, че той е скочил от 40 на 85. Това много осложнява прилагането и проследяването на проектите. През текущият период, това е вече петата година от прилагането, и всички страни членки, които са успели да отделят съответните средства, ще успеят да приложат своите програми. Сега, като видим с системата 5 плюс 2, как ще бъде прилагана тази практика. И още нещо. Мисля, че трябва да, кое трябва да се вземе предвид. Това е факта, факта, че не сме отворили 22-ро приложение все още и не е ясно как ще бъдат разпределени средствата. И в крайна сметка, ще, може би ще има повече средства за кохезионната политика, а пък на краптика ще се окаже, че разполагаме с по-малко пари. И накрая, условията. Необходимо се вътрешни разпоредби – които се прилагат към кохезионната политика. Необходимо е също така да се види как ще се разпределят средствата в, в зависимост от върховенството на закона. По-добре би било да плащат онези, които не спазват принципа за върховенство на закона, да сплащат определен процент от БВП в европейския бюджет а не да се блокират фондовете за крайните бенефициенти по вина на правителството. Това е нещо, по което можем заедно а, да решим по време на триалога. Господин Целер има думата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вас, е, госпожо комисар, за доброто сътрудничество до този момент. Както и колегите, които вече говориха, ще попитам какво става с трансграничното сътрудничество. Комисията направи едно добро предложение. Трансграничните програми, трансграничното сътрудничество, съгласно това предложение, не бива да спира на границата. трябва да бъде е, разширено с инструменти за финансиране и за търговия през границите, включително и през външна граница с държавите, които имат статут на кандидати за пълноправно членство. Гръцките колеги с право поставят въпроса за това как ще изглеждат нещата при това положение в някои от държавите членки. Ние бихме желали е, да се вземе решение за прилагането на този нов регламент. Естествено, е, е желанието ни, колкото е възможно по-бързо, да се започне с преговори, така че всички, които желаят да участват в програмите, да могат, е, колкото е възможно по-бързо, да го направят сближаването, европейската търговия е, са нещо много важно, особено в периоди на националистическо мислене. В този контекст трябва да се разглеждат нашите усилия за трансгранично сътрудничество, така че хората, особено тези, които живеят в граничните региони, да могат да разберат, че това е смисъла на Европейския съюз. Новия механизъм за преодоляване на административни и правни затруднения при трансгранично сътрудничество е много добър инструмент, смел инструмент. Е, в някои държави членки, в някои регионални е, съвети, като че ли има съпротива обаче, Съжалявам, че не сме, не успяхме да засилим задължителния характер на този механизъм и оставихме нещата в ръцете на държавите членки. Това според мен е крачка назад. Обръщам се с молба към комисията да се опита да убеди държавите членки, че този механизъм е много важен – за да се преодоляват по-успешно голяма част от административните и правните пречки в трансграничния сектор. Междувременно румънското председателство пое делата. Надявам се, че ще можете да убедите и румънското председателство да се започне бързо с трилога по трансгранично, механизма за трансгранично сътрудничество. Благодаря ви. Благодаря ви. Това бяха въпросите от членовете на Комисията по регионална политика. Доста се наброи. Заповядайте, госпожо комисар, да отговорите на въпросите, да вземете отношение по казаното. Винаги е, ми е много интересно да ви слушам, защото сте много добре запознати с тази политика и съвместно можем да намираме решения. Давам се сметка, че работим заедно от вече 4 години. И това ни е последната година. Може би следващия път ще бъда с вас. Така ли, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Госпожа Крел Костанце, знаете много добре, че партньорството е един от основните елементи на нашата политика. Искам да благодаря на всички вас и лично на вас самата за подкрепата, включително и подкрепата за омнибус продължението за упростяване, която е високо ценена. Смятам, че трябва да запазим своята бдителност и да избегнем връщането към същите правила, от които всички се оплакват в момента. Няма държава, в която да съм била, където да няма оплаквания за бюрократичността, за сложността. След 25 години едни и същи правила, мисля, че е настъпил момента за радикални промени и упростяване. Благодаря ви за подкрепата в това отношение. Що се отнася до самия бюджет, радвам се, че успяхме да запазим най-големия пакет за кохесионната политика. 373 милиарда за 27 държави членки. Разбира се, бих искала по-голяма сума за нашата политика, да бъде отредена в бюджета, но на фона на очертаващите се предизвикателства, знаете, че това бе най-доброто възможно решение, за да се осигури един балансиран, амбициозен бюджет. Но се надявам, че Европейския съвет ще отпусне повече средства за нашата политика. Ще направи този разумен ход. да се надяваме това да стане, да се оповаваме на щедростта на съвета. Относно тристанните срещи се надявам да започнат незабавно след приемането на мандат за програмирането и контрола върху управлението. Относно упростяването, госпожа Томашич, 80 на 100 от средствата ще бъдат предназначени за най-слабо развитите райони при следващия програмен период. Опростяването и комуникацията са от особено значение. Въпросът не опира само до пари. Имаме много инструменти, програми. Знаете, че когато станах комисар, създадох специалната група за по-добра реализация – в 8 държави членки има забавене и ние наистина им помогнахме. Изпратихме експерти по места да помагат на националните, местни власти, да дават съвети. Новите държави членки наистина са изправени пред проблема с административния капацитет, с разбирането на нормативната уредба, регламентите – аз съм голям поддръжник на идеята за обмен на опита между държавите. Държавите, които използват тези средства от още 85 година, която е създаден фонда за регионално развитие, и да речем и Харватска, която е член едва през 2013, или пък тези, които се присъединиха при вълната от разширяване през 2007-2004. Така или иначе е ясно, че всичките 12 държави членки, които се присъединиха след 2004 година, постигат сериозен напредък по линия на освояването на европейските фондове. Държави като България 80 на 100 от всички публични инвестиции се реализират с европейски средства. В Румъния е също висок дяла на... Мисля, че е важно да продължаваме да помагаме на тези по-нови държави членки. При преговорите за новия програмен период и погодбите за партньорство също се помагаме на държавите членки. Господин Ван Нилтенбум, благодаря ви за изказването. Правилно отбелязвахте че качеството на проектите е от особено значение. Плащанията в последната минута са често срещано явлението, не само в Румъния. Има много държави, които внасят много искания за плащане през декември. И разбира се, аудиторите трябва да проверят качеството на програмите. Наистина, в Румъния в началото на 2018 имаше риск от отписване на бюджетни кредити по линия на регионалната програма на стоеност от повече от 800 милиона евро и предприехме стъпки за прехвърляне на средства към сектори с ниска усво... от, от сектори с ниска освоямост, да речем като транспорта, към други малки и средни предприятия, които са сред отличниците. Относно здравеопазването, за проекта за 700 линейки, това бе проект, който трябваше да се изпълни с национални средства. Но бе решено да мине с еврофинансиране. Така както вече споменах, на лице е гъвкавост. Променяме много оперативни програми за държавите членки, включително и за справяне с мигрантската криза. Идеята ни е да помагаме на държавите членки да не губят паричен ресурс. Имате моите уверения, че правилата се спазват, независимо за коя държава членка става въпрос или за каква парична сума става въпрос. Всички държави членки са обект на еднакъв строг контрол и при необходимост предприемаме действия без колебание. Сега все още нямаме време да проверим всички програми, внесени през декември, но аудиторите вече започват да проучват програмите относно тяхната допустимост. Важното е, че избягваме автоматичното отписване на бюджетни кредити. Парите са предвидени за програмата, подадени са за за плащане. Да видим обаче какво ще е тяхното качество. Така или иначе, всички държави са обект на едни и същи правила. Правим едно и също нещо спрямо всички държави. Господин Пападиполос, благодаря ви за изказването. Току-що проведох среща с министъра за дигиталните технологии, който е много важен въпрос и за селските райони – Надявам се, че ще стигнем до споразумение възможно най-кратък срок. Както казах в началото, тристранните срещи трябва да започнат възможно най-скоро. Ние сме в готовност, доколкото разбирам вие също. Надявам се, че и съвета е готов. Иначе ние може да се почнем и утре за трансгранично сътрудничество или пък другите споменати въпроси. Ние с нетърпение очакваме да започнем. Доколкото разбирам, процедурата се бави заради съвета, тъй като вие също сте готови. Надявам се, че ще успеем да започнем тристранните срещи. Относно въпроса за името на Македония, мисля, че там нещата вече се движат в правилната посока. и правилата за трансгранично сътрудничество се въжат такива, каквито са. Относно малките острови и планинските райони, често задавам въпрос от госпожа Бреси и господин Пападополос. Ние се опитваме да отговаряме на потребностите на регионите. В докладите за кохезията се определят предизвикателствата, пред които са изправени редица региони в Европа – в пленарна зала и в комисията сме обсъждали тези въпроси. С новото предложение държавите членки имат по-голяма гъвкавост, що се отнася до финансовите пакети и програмирането в отделните държави. Както казах, ще започнем преговори с всяка една държава членка през март. Държавите членки трябва да поставят съответния акцент в новите спогодби за партньорство, за да бъдат отчетени регионалните специфики. При следващия програмен период искаме по-целенасочен подход във всички региони. Ние сме за териториалното развитие. Ще подкрепим тази идея и при бъдещето обсъждане на програмите. Относно упростяването и избягването на ограничаването на програмите, ние не сме уредили приложното поле и условията за намеси в тези специални райони. Решението в това отношение ще бъде взето на национално равнище. За слабо населените и по-отдалечени периферни райони също и има специален пакет който ще бъде целево заделен. Относно финансовите пакети, знаете, че критерия е БВП на глава от населението. Има повече от 20 различни варианта и решихме, че това е най-добрия, най-балансирания метод. Този метод първоначално е използван за определенето първоначалните пакети за кохезен на държавите членки, за периода 2000-2006. Метода се основава на националното и регионално благоденствие. Ние сме надградили върху този метод. 80% е делен на БВП на глава на населението. Има някои нови показатели, като климатични промени, миграция, безработица. Някои параметри са коригирани, за да осигурим един балансиран резултат. Това е много важно и в контекста на защитния чедър, заради напредъка. Много държави членки биха изгубили голяма част от средствата, които фигурират сега в нашето предложение. Смятам, че предложението е справедливо и балансирано. Така или иначе, преговорите по МФР, както знаете, са сложено мероприятие. Необходимо е време, за да се намери точния баланс. Редица от вас попитаха за разполагането на всичко това в времето. Съгласна съм, че трябва да си има предвид какво е в рамките на човешките възможности по време на мандата. Не знаем какъв ще е състава на и следващия парламент. Не знаем кога ще се започне, колко бързо ще се премине към преговори аз съм сериозно притеснен, като вас, от късното приемане на МФР. Трябва да докажем, че сме извлекли полуки от миналото. Защото сега в редица държави членки има забавене заради късното приемане на регламенти. До декември аз а и Юнкер и останалите всички Казахме, че МФР трябва да се уреди до европейските избори. Доколкото разбирам сега, новата цел е да имаме сделка до есента на 2019. Но съм убедена, че ще увенчаем нашите усилия с успех. Относно развитието на селските райони. Господин Новаков, той вече не е в залата, аз разбирам неговото предложение – но комисията изляза със свое предложение, към което ще се придържа. То ще бъде обсъдено по време на тристранните срещи. Относно процента на съфинансиране, госпожа Малетич. Ние ще участваме в преговорите, в дискусиите. Най-добрият подход е да се започнат максимално бързо преговори. След това ще видим как ще тръгнат нещата. Нашето предложение за финансиране е да се даде повече отговорност за държавите членки. Запознати сте с изискването за спазване на принципите на правилата на държава Вие приехте вашето положение в на задател по този въпрос. Да видим какво ще каже съвета и какъв ще е механизма. Господин Буда, много ви благодаря за очертания подход за мен. Много важно да се помага на държавите членки, но не можем да ги принуждаваме. Държавите членки трябва да решат как да подходят за тези три регионални болници, за които споменахте по линия на оперативната програма. Те искат да бъдат бенефициенти, но трябва да постъпи искане от националните власти по въпроса. За следващия програмен период ще имаме гъвкава програма. Всяка държава членка може да задели поне до дава поне 6% от средствата пряко за управление от местните власти. Дори и при сегашния период имаме пряко управлявани европейски средства от местните власти. Смятам, че е много важно да се заделят 6% от средствата за пряко управление, за стратегии за местно развитие, това е залог за по-голяма ефикасност на планираните действия. Нещо много важно. Ние не можем да претентираме от Брюксел, че знаем по-добре как трябва да се инвестират средствата. Понякога даже и националните органи не знаят толкова, колкото местните. Благодаря ви още веднъж. Дълго говорих, но се опитах да се спрям всички въпроси. Благодаря ви за проявеното търпение, както винаги. Надяваме се, че възможно най-кратък срок ще започнем тристранните срещи. Господин Целер, за трансграничното сътрудничество. Това е тема, която ми е при сърце. Готова съм незабавно да се започнат преговорите. Мисля, че вие имате доста голямо влияние относно започването на преговорите с комисията и с съвета. Е, да, ние се опитахме да поговорим с румънското председателство. Поставихме същите въпроси и ще се опитаме да започнем с тристранните срещи. Много благодаря за отговорите. Благодаря ви за доброто сътрудничество и е, много ми се ще да се надявам, че ще бъдем в състояние да започнем с преговорите. Скъпи колеги, това бе последната точка от нашия дневен ред е, за днес. Да, пълен ден. Много усилено работихме. Получили сте е, имейл с решенията на координаторите. Можем ли да приемем тези решения? Не виждам възражение. Това означава да. Има ли е, желания по точка разни? Аз имам едно съобщение е, по точка разни. Ако си спомняте за днес сме предвидили един мъничък коктейл Попа от новата година. Заслужихме се по една чаша питие и ще се видим в фойето в 6 часа. Тоест, приключваме съвсем на време. Последно съобщение. Сряда. А, пардон. Четвъртък. 14 февруари в Страсбург ще бъде следващото ни заседание. Отменихме заседанието, предвидено за 7 февруари и го преместихме на 14 четвъртък. Благодаря много на преводачите за чудесната им работа и благодаря на всички вас за участието в днешното заседание. Закривам заседанието на Комисията по регионално развитие.